Dear colleagues, may we begin? Скъпи колеги, нека да започваме. So, welcome. Добре дошли на всички на съвместното заседание на комисиите Авко и Юри. Бих искал да пожелая добре дошла на госпожа Данута Хубнер, която е председател на Комисията по конституционните въпроси. Нека да приемем дневния ред. Има ли някакви желания за промени? Не, в такъв случай може да считаме, че дневния ред е прият. I would also like to welcome... И аз искам да пожелая добре дошли на всички, да благодаря на Павел за това, че можем да проведем съвместен заседание по една тема, която е от общ интерес да обсъдиме проекто доклада. The beginning, because some of you might leave, that we will have the deadline for amendment on the... А, има и срок 7 януари за внасене на изменения. Първо бих искал също така да ви припомна защо сме днес тук. Става, става дума за междуинституционалното споразумение, което е много важно за всички нас и за подобряване на законотварчеството, за да помогнем на комисията да взема по-добре решение. А парламента реши по какви точки да работи по-нататък. Това беше, това стана през април миналата година. Създадахме специална работна група с Ричард и Павел. Свършихме отлична работа. Разгледахме различните въпроси, въпроси, проблеми. И през ноември миналата година излезахме с, с списък на препоръки, по които трябва да се работи. И Павел и Ричард, като представители на двете комисии, започнаха работа по този списък, след като работната група приключи, приключи своята работа. Така че тук сме за да чуеме докъде са стигнали и да видиме а, как, как да продължиме работата по доклада. Much, uh, Благодаря, Данута. Първо бих искал да да благодаря на съдокладчика Ричард Корбет за прекрасната работа, която свършихме заедно. Той ще се присъедини към нас след няколко... In almost two years. А, набрахме голям опит в продължение на две години и постигнахме до много положителни споразумения. Целта и да можем да работиме все по-добре, особено за решаване на проблемите, пред които все още сме изправени. Не разполагаме с много време и знам, че не сте успяли да го разгледате. Институцията Националното годишно планиране е нещо, което трябва да приветстваме. Ние стигнахме до заключението, че не трябва да отдаваме повече значение на скоростта, отколкото на качеството. Комисията трябва да бъде насърчаване да отговаря на въпросите на институциите чрез специални становища и да има наистина политически прозрачни отговори на запитванията на парламента. В новото споразумение се казва, че не, не трябва да има забавяния, когато са необходими политически решения и отговори. Оценката на влиянието е също един много важен елемент от начина на работа. Комис... Комисията преразгледа своите насоки през юли 2017 година по силата на параграфа 13 защото знаеме, че много от решенията на комисията не са били до сега придружавани от оценки на влиянието. В от тук нататък меморандуми трябва да придружават всяко предложение на комисията и да обясняват, в които да е обяснено прилагането на принципа за пропорционалност и субсидиарност. по въпроса, свързан с правното основание, което е от огромно значение за наша коми... нашата комисия, предвид компетентностите й, тъй като ние най-често трябва да проверяваме правното основание. Целта е да се обменят е, мнения по измененията в правното основание, което води до отклонение от обикновените законодателни процедури. До сега не сме се сблъсквали с подобни проблеми, но целта е по никакъв начин да не се подкопават дейностите на Европейският е, парламент. Що се отнася до делегираните и прилагащите актове, е, много напредък беше отбелязан е, и създаването на регистър се приветства от нас. Все още не сме приключили с преговорите по силата на член 290 и 291 първи и параграф 28, които започнаха през септември 2007 година и които от наша страна се водат от господин Сайер и е, Корбет на основата на мандат прият на 25 февруари 2014 година. Трябва да се вземат предвид съответните решения на съда. Днес гласувахме двата доклада на господин Сайер е, относно нашето решение за пристъпване към е, преговори. Надяваме се, че тези преговори ще приключат е, скоро. В споразумението има разпоредба, с която изисква допитване до експерти от страните членки при изработването на делегираните актове. По силата на член 290. От влизането в сила на споразумението Съвета настоява на прилагането на, на изпълнението на права по силата на член 291 или включване на а, съответните позовавания в, в, в самите актове. Комисията реши да не защитава своите предложения, което е много очудващо. И по този начин се губи много време в преговорите. Надяваме се, че новото споразумение за критериите и приближаването, и приближаването ще ни позволи да постигнем споразумение по тези въпроси. Очакваме повече напредък в работата по откриване на прекаленото законодателство или препокриването на законодателството. И не трябва да отхвърляме е, механизмите за решаване на против, като механизма EU пилот. Също така трябва да продължиме нашата работа по простяването на е, законодателството в обикновената законодателна процедура. Комисията обаче трябва в случай на необходимост да направи нови предложения, които да, е, да да, да, да, да, да поемат, да, да дават възможност на законодателите да участват в подготовката на законодателните актове. Също, също, също, също време, но трябва да има по-добри методи за събиране и обработване на данни, що се отнася по-специално до необходимост необходимостта, която изпитват малките и средни предприятия за това и трябва да се работи все още по а, Това е което аз имам да кажа за сега. Ричард Корбет щеше да дойде, но няма го още. Някъде се е загубил. Така че, може би, да минем към изказванията на докладчиците в сянка. Те са тук. И има и други колеги, които искат да вземат думата, но първо ще дам думата на Силви Кауфман. Благодаря, госпожо председател. Е, малко неща ще засегна, тъй като е, текста получихме едва вчера и е, така краткосрочен, такъв краткосрочен план трудно има, можах да огледам всичко. Това е едно е, така първоначален поглед е, при пръв е, прочит. Е, трябва да благодаря на е, докладчика за добрия текст, който е, е представил. За нас е важно предвид е, това, което каза господин Свобода, е, да, да, е, да знаем и да имаме предвид, че тази оценка не замества политическо решение. Това е подчертано в доклада и трябва да се придържаме към този принцип. Всички знаем колко е важна оценка на въздействието. Очакваме комисията да го е, направи, съответно и е, е, този, това табло за резултатите, но а, като парламент, може би ние организираме, правим недостатъчно оценка на въздействието, но честно казано, понякога а, се опасявам, че е, да се внимаваме, да не се самобюрократизираме твърде много в тази област. Така, това леко ме притеснява, а именно да внимаваме, да не правя, поръчваме твърде много оценки на въздействието и в даден момент да загубваме е, същината от поглед е, заради подробностите. В е, втория параграф на 22 става дума, че е важно да се провеждат публични консултации и те да гарантират едно широко участие. Това е окей, okay, това е добре е, може би е добре да се спомнят е, специални групи по интереси. Също времено обаче е, в целия доклад се говори за малките и средни предприятия. Знаем всички колко важни са те. Те са гръбнакът на нашата економика в Европейския съюз. Но ако когато се казва, че са изслушани е, в тези консултации всички групи по интереси, а се набляга на малките и средни предприятия, не мисля, че е особено уместно да се споменават отделно е, и експлицитно е, ме сепетата на няколко места в текста. За мен е важно е, то се съдържа в доклада всъщност. И ние го знаем, когато говорим за директиви, например, държавите членки е, имат е, право да заложат по-високи е, стандарти, да вдигнат летвата по-високо, което не означава непременно бюрократизиране и осложняване на, на процедурата и ускъпяване, защото трябва да разграничаваме бюрокрацията от една страна от допълнителните така условия и прецизност и взискателност на някои държави членки, но е, въпросът за залагане на е, по-високи стандарти не трябва да се идентифицира с е, е, така наречения gold plating, е, да се даде възможност на държавите, наистина, ако желаят, да завишат изискванията и стандартите си. Благодаря, господин председател. Бих искал да благодаря на господин Свобода за доклада му. Ови, аз не съм в позиция, в която мога да кажа много неща по доклада. Получих го едва с нощи. Въпреки това, за мен би било важно да има плавен, плавен законодателен процес. Да няма прекалено големи тежести, както за малките средни предприятия, така и за обикновените граждани. Това е най-важното за моята политическа група. И всяко изменение, което можем да предложим, ще цели е, по-добра е, защита на свободата е, на предприемачите, особено, особено на малките и средни предприятия. Бихме искали да се съсредоточим именно върху това. Благодаря Юли Саят Карим от името на ЕКРЕ. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Първо искам да благодаря на съдокладците за онова, което според мен е много добър проект доклад. Аз подкрепям много от елементите, които са включени е, за малките средни предприятия, както и теста за конкурентоспособност. Допълнителни проверки за пропорционалност и субсидиарност, отражение на въздействието е, и допитване до партньорите на възможно най-ранен етап от законодателния процес. Е, оценка експост, за да няма прекомерно регулиране и е, съответно пълна прозрачност от страна на съвета по време на законодателния процес. Според мен обаче има аспекти, които могат да бъдат подобрени. Например, разпоредбите за избягване на така наречения gold plating. Това може да се напали допълнително, за да се намали бремето. В допълнение комисията трябва да направи своето предложение за намаление на бремето в ключови сектори. Е, това трябва да стане в най-кратки срокове. По този начин е, ползата ще бъде, е, ще бъде съвсем е, осезаема. Сега, Европейския парламент иска да направи оценка на въздействието. Групи от 40% от членовете на парламентарните комисии изискват оценка на въздействието на измененията. По време на последния обмен на мнения по този въпрос, Оценката на въздействието на измененията ще засили позицията ни при преговорите. Ето защо смятам, че това трябва да бъде насърчено. Комисията трябва да направи следваща стъпка в тази област и също да направи свой собствен отдел за оценка на въздействието. Аз мисля, че трябва да има и отдел на парламента за оценка на въздействието при субсидиарността и пропорционалността, за да се види какъв е обхвата на измененията и доколко те е, е, е, отговарят на този принцип. Това оценка на въздействието може да се използва в последствие при преговорите с съвета. След като предложението бъде изменено, ще се засили неговото съответствие с тези ключови принципи. Както казах в началото, аз благодаря на съдокладателите докладчетата за това, че са взели предвид тези точки. Очаквам последващи дискусии по тази толкова важна материя. Благодаря, госпожо председател. Ричард. Ричард, е, имате възможност да направите избор. Какво, какво? Е, първо ще слушаме още двама-трима депутати, после ще ви дам думата. жан Марика Вада има думата сега. Благодаря, госпожо председател. На настоящия етап от дискусията и предвид изключително кратките срокове, за да се опитаме да анализираме документа, който ни бе разпратен вчера, няма да правя конкретни коментари, предпочитам да изслушам наблюденията, които са на лице. Председателката благодаря. Господин Жул Лебретон сега има думата. Благодаря, госпожо председател. Да, аз също искам да взема думата от името на групата Европа на нациите и свободата. Доклада Свобода Корбет е много интересен. В него се съдържат много препоръки, които според нас са добре дошли, за да може да се законодателства по-добре. Ние непрекъснато говорим за това. Няколко технически бележки накратко и след това политическа забележка. Техническите забележки най-напред. Първо, трябва да има по-голямо уважение към парламентарните комисии случаи, това е посочено в точка четвърта, искам да наблегна на сроковете. Аз съм страшно очуден. Аз съм работил във Френския парламент преди да дойда тук. В Френския парламент имаме много повече време за да разгледаме текстовете. Нямаме това постоянно усещане, че бързаме. Много често изпитваме такова усещане тук. Така че трябва да постигнем съществен напредък. В доклада се казва, комисията да има по-подробна работна програма е, и тя трябва да ни бъде съобщена много много по-рано, за да се организираме по-добре. Според мен това е най-важната точка. Иначе поручването на въздействието трябва да бъде много по-сериозно, това е безспорно. Допада ми позоваването на въздействието, което могат да имат някои разпоредби по малките и средни предприятия. Това е много важно, това уточнение е добре дошло. Естествено, е, че аз подкрепям направените забележки за това, че трябва в по-голяма степен и в по-голяма степен да се отчитат принципите на субсидиарност и пропорционалност, но има една точка, по която не мога да ви подкрепя, а именно е, по-добре да се види цената на Европа. Направо да ви кажа, е, това е майтап – вие се шегувате. Ако нямаше Европейски съюз, околната среда щеше да бъде толкова различна, че би било абсолютно невъзможно да се знае колко ще ни излезат мерките на национално ниво. Престанете да приказвате за цена на Европейския съюз. Това е несериозно, никой няма да ви повярва. Казвам си го направо. Така че това е същински проблем. Така, накрая политическата ми забележка. Аз мечтая заедно с много депутати от нашата група в система, при която комисията комисията няма да бъде на равна нога с съвета и парламента, защото е, е, между тези три институции два са политически съвета, там заседават държавни глави и министри е, или в по-ограничен състав, и парламента, в парламента, е, където заседават народните избранници. Европейската комисия няма политическа легитимност. Това е чисто технически орган, така че аз мечтая за реформа, която ще постави комисията на местото и тристранните срещи да бъдат заменени с двустранни, с чисто техническа помощ на комисията, тя да се превърне в постоянен секретарят. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Äh, ich möchte die beiden Berichterstatter Благодаря на двамата докладчика. Поздравявам ги за този доклад. Е, колкото до малките и средни предприятия, наистина е, хубаво е, че се защитават техните интереси, но бих искал да да, е, тук да е, противореча на, на колегата. Те не са групи по интереси, те са е, е те не могат да бъдат разлежени като група по интереси, те имат е, е специален статут и дял, именно защото те не разполагат с такъв административен капацитет като големите фирми и затова именно е, техния интерес се прокарва като червена линия през е, целият документ. При оценка на въздействието е, мисля, тук подкрепям колегите, че трябва да се улеснят е, условията е, Значи, е, когато става дума за процедурата е, без... Е, Ставаше дума за 40% или 35% от гласувалите, когато няма оценка за въздействието, но наистина има твърде много оценки на въздействието и ефекта върху... Трябва да, разле... да имаме възможност да разлежаме и ефекта върху други економически сфери в резултат на тези оценки на въздействието. И нещо, което каза госпожа Кауфман. Ако е, държавите членки заложат по-високи стандарти от предписаното в Европейския съюз, е, не би трябвало това да се определя като е, прекалено осложняване и, и бюрократизация. Но не трябва да забравяме и социалната отговорност. Например, тук сме казали, че се прави изключение за малките и предприятия, но много държави членки са задраскали това, тези изключения е, за нас обаче трябва да се прослави знак на равенство. Всичко това е европейско законодателство. Е, и е, на е, национално равнище може да се каже, да, да, момент това е наше правомостие, така че моля да внесем прозрачност и в това отношение. Тогава, когато държавите членки искат да отидат над, отвъд предложеното от Европейския съюз, те трябва да уведомяват за това Европейския съюз и това също също да се комуникира и в съответните държави пред съответната общественост. Сега ще дам думата на Ричард за някои коментари. Благодаря и наистина се извинявам за това, че закъснях, но не зависиш от мене. Благодаря на господин Свобода че е така казал уводните думи. Това е доклад относно приложение на споразумението, постигнато преди две години Междувременно бе създадена работна група от двата комитета, което приведе, поведе заседания, изслушвания относно начина по който се прилага споразумението. Също така също така проследихме промените, които бяха внесени в процедур, процедурите вследствие на моят доклад. Като цяло оценката е, че между институционалното споразумение дава резултати, прилага се и може да бъде оценено. Разбира се, има проблеми, които все още се нуждаят от решение. Не искам да се връщам към преразглеждане на споразумението, но има, има възможност за по-добро приложение, което сега няма да ги обсъждаме, но Искам само да се спра на няколко неща. Първо на свръхрегулирането, голдплейтинга. Тук трябва да се разграничим, да разграничим от една страна а, опита за хармонизиране на правилата и когато го правим, би било по-добре да, да приемаме регламент инвесто директиви и втория случай, в който европейското законодателство внася минимални стандарти. И тогава, разбира се, държавите членки имат възможност да надграждат над тези минимални стандарти, но всичко това в духа на прозрачност и ясност. Тоест да се знае какви са минималните стандарти на Европейския съюз и какво надгражда държавата членка. За малките и средни предприятия, да, трябва да обърнем специално внимание на малките и средни предприятия но както и на всички други, които поради размера си или не, не се чуват, нямат глас тук в Брюксел. не, става, не става дума, за, разбира се, за големите производители, които могат да дойдат и да а, гласно да изразат своите виждания и нужди. Но като малките и средни а, предприятия, понякога се е, са по-уязвими, дори жертви на, да речем, на по-големи производители, на фармацевтични а, е, про, производители, но трябва да отвориме тази възможност и за асоциации на потребители и така нататък. Тоест да не бъдат само малките и средни предприятия. Тоест да има а, е, повече категории, за които да а, направиме нещо и които да подпомогнем. И още нещо, което заслужава нашето внимание. Говориме за по-добро регулиране, а не за дерегулиране. Тоест, постигане на целите. На европейско равнище. Това е, това, е, това е възможно само ако наистина има консенсус относно необходимостта за подобно законодателство. Значи, първо съвета, след това комисията, която да вземе предвид всички изисквания за пропорционалност и субсидиарност. Трето, одобрение от страна на съвета, не само на парламента, на съвета, в който участват над националните правителства, министри и така нататък. Там трябва да има квалифицирано мнозинство, а не само просто мнозинство. Тоест трябва да има доста много широк консенсус, инак просто няма да стигнем до никъде. системата има и предпазни мерки, които предпазват от законотворчество само така в посилата на консенсуса. Не, трябва да има наистина много широк консенсус и тук разполагаме с така наречените политически предпазни мерки. Сега, колегата каза, че комисията е технически орган. Да, в крайна сметка комисията не е равна с а, съвета и парламента, защото те са законодателите, комисията само предлага, така че не може да се каже, че сме, че сме равноправни. А, но комисията е политически изпълнителен орган, а, и може да действа само ако има а, ако се им разполага с доверието на парламента. Така че комисията предлага, но съвета и парламента разполагат. Това трябваше да бъде подчертано. И още нещо. Понякога европейското законодателство спомага превъзмогването на прекалено бюрократични процедури за бизнеса и а, някакси минаване, минаване отвъд бюрокрацията, защото а, е много по-просто единно правило, отколкото 28 отделни правила. Така че наистина трябва да има правилният баланс между регулиране и нерегулиране. Къде трябва да се регулира и къде не. Кога е нужно законодателство и с какво съдържание. Това не може да стане по един модел само. Благодаря. Well, uh, I would also like to thank all the благодаря на всички изказали се до сега. Аз си ги отбелязах. Тъй като времето напредва, искам да направя само няколко технически забележки. Извинявайте, ние сме просрочили времето си. Та, е, е, вече Чухме от председателя на комисията АВКО, че до 7 февруари е крайният срок за предложения за изменения. Първото разглеждане на измененията ще бъде на 26 или 27 февруари. И има крайен срок за становища на комисията 23 март на, на парламентарните комисии. На 26 или на 27 марта. Или ще има второ разглеждане на измененията, или ще има гласуване. Е, и после е, е предвиден срок през април. Това са резервни дати. Надяваме се в пленарна зала докладът да бъде е, включен или през първата или през втората сесия през месец май. Това е, което мога да кажа аз. Благодаря на всички, които участваха в смесеното заседание Юрий Авко. Благодаря на Данута Хабнер. Ще се видим отново на 26 или 27 февруари. Комисията по правни въпроси продължава работата си.